Разпочинаме гласования. И така, започваме с гласуването. Първата а, тема, преди да я обсъдим, давам думата на госпожа Индвелт. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, колеги. Току-що изслушахме изказването на лидера на Африканския съюз. Много важно събитие беше това и по този повод имам една молба към политическите лидери на парламента. Само преди няколко дни научихме, че доктор Муквеге, който е лауреат на наградата Сахаров, вече няма да се ползва с пълна закрила от ООН. Миналия месец един от неговите сътрудници беше зверски убит има заплахи и към други негови сътрудници. Затова се обръщам към политическите лидери на парламента и към госпожа Могерини да използват всички свои връзки и да разговарят с ООН, за да може доктор Мугвеге да се ползва с пълна закрила, тъй като той върши важна работа. Благодаря. Отбелязваме си вашата молба. Ще разговаряме с госпожа Могерини. Госпожа Гомеш, имате думата. Like... И аз бих искала да се възползвам от възможността и да помоля за подкрепа от името на парламента. Искам да обърна внимание на мексиканските власти относно убийството на Хуан Карденас. Това беше един смел журналист, който пишеше за организираната престъпност, за трафика на наркотици. Беше зверски убит вчера този човек. Това е позор. Това е петно върху работата на разследващите журналисти. Мексиканските власти трябва да почитат неговата памет и трябва да положат всички усилия, за да вкарат в съда извършителите на това подло убийство. Благодаря. Отбелязваме си и вашата молба. Ще я предадем по силата на съответната процедура. Първият доклад, който ще гласуваме е доклада на господин Шолц. Ако ми позволите, за да пестим време, няма да чета имената на докладите. Започваме гласуването сега. Имаме поименно гласуване. Начало на гласуването. Dziękuję. Zamykamy гласуване. Благодаря. Гласуването приключи. Приема се. Поздравление за докладчика. Следващия доклад е доклада на господин Преда. Отново имаме поименно гласуване, начало на гласуването. Много ви благодаря. Гласуването приключи. Приема се. Поздравление за господин Преда. Гласуваме доклада на господин Здеховски. Поименно гласуване, начало на гласуването. Благодаря, гласуването приключи. Приема се поздравление, господин Здеховски. Виждам, че колегата е много скромен, скромно приема нашите поздравления. Доклада е РУАС, поименно гласуване, начало на гласуването. Извинявам се, искате да се изкажете, така ли? Господин Раус. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая важността на това да се присъединим към Международния консултативен комитет по памука. Днес има 27 държави, които са членове на този комитет. Има членове, които са организации на производителите и на потребителите. Това е един от малкото международни органи, в които Европейския съюз не участва. Ние участваме в други подобни организации, например онези, които се занимават с захарта. Не разбирам защо да не участваме и в Международния консултативен комитет по памука. Искам да благодаря за вашата подкрепа. Благодаря. Начало на гласуването, поименно гласуване. Замикам гласуване. Гласуването приключи. Приема се поздравление за докладчика. Правоздание пани Ферхайен. Доклада на госпожа Ферхейен. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Благодаря ви. Гласуването приключи. Приема се поздравление за докладчика. Доклада на госпожа Питера. Започваме. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Благодаря, приема се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Замекам гласуване. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 11. За. Против. Предлагам да приемем, че изменението се приема. Да проверим ли? Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Замекам гласование. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 12. За. Против. Електронна проверка. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 се приема и първата част, както и втората част на първоначалния текст отпадат. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Благодаря. Отхвърля се. Изменение 13 отпада. Гласуваме го всъщност за. Против. Нека да направим проверка. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Замекам гласуване. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 4. За. против. Приема се. Изменение 14 за. Против. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Искате ли проверка? Току-що проверихме. И сега цялата резолюция по именно гласуване. Начало на гласуването. Замекам гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа докладчика. Право здание пани посъл Борзан. Сега ще гласуваме доклада Борзан. Изменение второ. За. против, въздържали се, приема се. Параграф 65, първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За. против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да направим проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. извинявам се. За първи път ръководя гласуването. Надявам се, че бързо ще се науча. Параграф 79. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 115. Първоначален текст. За. Против Въздържали се. Приема се. Параграф 117. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се или искате проверка? Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 119. Първоначален текст в две части. Първата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. За. Против. въздържали се, приема се. Съображение А и. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Д. Първоначален текст в две части. Първата част. За против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега поименно гласуване по резолюцията в нейната цялост. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за госпожа Борзан. И сега доклада на госпожа Бегин. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за госпожа докладчика. Две минути почивка по технически причини. Благодаря на всички за това, че ми помогнаха да председателствам гласуването. Две минутна почивка. Да се надяваме, че след две минути ще се успокоим и ще започнем с обясненията на вода. Okay.